Подновяваме парламентарната сесия. Ще започнем с текстовете, които бяха прияти вчера, както и протокола от вчера. Ако имате някакви коментари, виждам, че няма. В такъв случай приемаме протокола за прият. Също така вчера